Welcome, colleagues. Uh, thank you. Добре дошли, колеги. Благодаря ви, че сте тук на заседанието на Комисията по правни въпроси. Е, не всички присъстват, но имаме достатъчно кворум, за да започнем. Първата точка е приемане на дневния ред. Имате ли възражение към е, предложения дневен ред? Господин Карачи. Предвид решението на Върховния съд на Испания от днес, ние не сме взели отношение по въпроса. Европейския парламент продължава да казва, че 751 депутата има всъщност са 748. Въпросът за имунитет на тримата каталунски депутати е въпрос, който опира до нас. Ние отговаряме и според мен след е, вече три месеца в новия мандат е крайно време да вземем решение за, е, по имунитета на тези трима депутати. Така че предлагам това да се включи в дневния ред. Или най-малкото да се проведе дискусия по въпроса. Добре, чухме така, тази препоръка. Има е, причини защо е, не би било добре. Е, така че най-простията процедура би била да гласуваме. Значи тези, които са съгласни да включим каталанския въпрос в дневния ред, да, да вдигнат ръка. Които не са за това да се включи на това заседание този въпрос, да вдигнат ръка. очевидно не се приема, т.е. няма да го е, включим в днешния дневен ред. А, имате ли други забележки по дневния ред за днес? Тогава прие... Е, дневния ред е прият. Втора точка е следното. Господин Лагдински, който всъщност все още го няма, помоли да допуснем е, една германска държавна телевизия, ВДР, да, да допуснем те да филмират заседанието на, на Юри, началото е, на заседанието, което ще се, след това ще се изпелзва е, в, като сегмент в Евромагазин. Имате ли нещо против? Не, значи може да продължат е, е, операторите. В точка ТБ е, съобщение за решенията на координаторите. На заседанието на 26 септември координаторите взеха следните решения. Решиха да разпределят докладчиците за становища на общия бюджет, освобождаване от отговорност по общия бюджет за 18 та година с отговорник Джили Лебретон. Координаторите решиха секретарията да присъства като наблюдател е, заседанията, които са организирани в рамките на диалога на заинтересованите страни по приложение на член 17 от директивата за авторското право в цифровия е, единен пазар. Координаторите е, номинираха Тиемо Волкен като представител на Юри в СТОА. Бих искала да приятствам, да приятствам сега господин Наршамбо, изпълнителен директор на Европейската е, организация за интелектуална собственост, който е дошъл да ни представи многогодишния стратегическа програма за пете години, стратегически план 25 СП 2025. Така че, господин Аншамбо, е, добре е, дошли сте и благодаря за присъствието. Имате думата. Благодаря, госпожо председател е, и членове на Комисията по правни въпроси, дами и господа. Благодаря ви много за възможността да обменим мисли по бъдещите насоки на работата на нашата е, организация, както очертана в стратегическия план за 25-та тази организация е резултат на дълго, дългогодишна сътрудничество с Европейския парламент. Целта ни е да поддържаме е, силни взаимодействия, силни връзки в, това, и в този мандат. За да сложа рамката на този план, ще ви кажа защо бе разработена, развита тази организация и се превърна в най-голямата агенция. Историята не почва с създаването в Аликанте, откриването на Аликанте на офиса, но с това е, разбирането на европейските институции, че нещо трябва да се направи, за да може е, да, да се насърчава просперитета на е, фирми и граждани. Започнахме с европейска търговска марка, с общностия дизайн. Законодателя обаче винаги е смятал, че не трябва да има нова агенция, която да има изключителни отговорности в областта на интелектуалната собственост. Е, всъщност добавиха се е, отговорности по сътрудничество в е, правото на интелектуална собственост, както и да, нарушение на тези права от 2012. Запознати сте с регламента и новото име на службата за е, интелектуална собственост е, на Европейския съюз е, пое съответните си правомощия. Сега е, тази служба работи е, вече активно във всички сфери на, на интелектуална собственост, освен администрирането на е, е, Европейска търговска марка и е, дизайн ние генерираме и приход, е, който ни прави автономни. Е, службата получи 2 е, милиона е, приложения за търговската марка, което изготвихме изпълнителен резюме и кратък документ за работата ни, като обобщаваме цялата работа, която подпомага службата. Интересно е да се прочете и то оправдава приоритетите ни в следващите 5 години. Няма да цитирам е, числата е, в резултат на над 40 проучвания но фирми, които използват интензивно тези права, предимно патенти, географски указания и други, всъщност представляват значителен процент от работните места и растежа в Европейския съюз. Не отдавна публикуваните е, проучвания сочат, сочат че за три години приноса към БВП на тези фирми всъщност е нараснал с 45% или 6, на 6,6 трилиона евро. Успоредно с това, броя на работни места, които косвено се подкрепят от тези производства, са пораснали с 39% и отговарят за, и са 96% от е, целия износ на Европейския съюз. Общо казано, проучванията показват, че е, тези права е, се използват по един нов начин тези е, е, фирми са по-конкурентни, конкурентоспособни и предоставят по-качествени е, работни места. Но за да работи добре нашето бюро, нашата служба, трябва да работи в тясно взаимодействие с правоприлагащите органи. Партньорства, конверсии и цифровизация в тази сфера са от жизненно важно значение, за да може европейските фирми да получат това, което е нужно, за да генерират повече просперитет за гражданите и, и фирмите. От 2010 бюрото инвестира близо 100 милиона в изграждане капацитет за такива звена в държавите членки, за да се създаде европейската мрежа за интелектуална собственост. Е, разбира се, е, подобри се и удовлетвореността на потребителите в последните години. Е, прегледите на Стано... мнението на клиенти, на потребители през последните години сочи, че 89% са доволни от работата на службата всъщност е, проблемите, които имаме, се отразяват върху приноса, който е, даваме към е, конкурентоспособността и създаването на качествени работни места. Необходимо е по-добре да се подпомагат малките и средни предприятия, които използват недостатъчно интелектуалната си собственост. Проучванията сочат, че 99% от бизнесите са малки и средни предприятия, но едно от 10 от тях всъщност е регистрирало интелектуална, право на интелектуална собственост. Тези, които го правят, ще бъдат бързо разрастващи се фирми и е, конкурентоспособни е, фирми, от каквито Европа има е, всъщност нужда. Това е така основата на следващия стратегически план. Тъй като този документ е, е стратегически документ на високо равнище, ние е, е, предлагаме основни цели от него да бъдат включени в годишните програми. Най-големите предизвикателства в СП 2025 от гледна точка на нашата служба е да продължим да увеличаваме, да, да предоставяме добавена стойност по линия на интелектуалната собственост и за фирми, и за граждани тази, е, този план се организира е, по три линии или стратегически е, двигатели, както се казва, които те, и трите са еднакво важни и са свързани с заинтересованите страни, с клиентите и с вътрешните промени, които се налагат за целта. Накратко, двигателните сили са свързани с засилване сътрудничеството по интелектуална собственост, за да има повече пряка полза за фирмите. Разработваме е, напреднали е, средства и, и практики, които да помагат на, на гражданите. Е, целите ни ще е, предоставят, изпълнението на тези цели ще предостави по-голям вече роля на, на националните бюра по интелектуална собственост. И това е, новите проекти за сътрудничество, които се предлагат паралелно, ще допринасят също за целта. Изграждане на капацитет в тази система без дублиране на усилията е другата ни цел. Националните бюра са близо до малките фирми, е, които са нашите е, нашата целева група и говорят на същия език, така да се каже. Службата ни си дава е, е сметка, че е важно да сътрудничим добре с всички европейски институции предвид ролята на Европейския парламент в управлението на Европейската служба, имаме намерение да засилим сътрудничеството си с парламента и да работим в тясно взаимодействие с Европейската комисия. В този смисъл благодаря за номинациите, е, за участие е, в работата на нашата обсерватория. Очакваме да работим е, в тясна връзка с номинираните от вас депутати и комисии. Готови сме да откликнем на развиващите се приоритети на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост. И именно стратегически план за 25 ще ни помогне да го постигнем. Предвид е, обобщението на, е, движение, на двигателната сила, свързана с е, заинтересованите си, значи ще мина към клиентите, потребителите. Мрежите, които споменах, всъщност ще помогнат за постигане и осъществяване на много инициативите на място, които са от полза и за гражданите, и за клиентите. Тъй като подходът трябва да бъде диференциран, ще се фокусираме върху всяка група клиенти, и е, работим за по-пълна подкрепа, подпомагане е, от предварителното регистриране до правоприлагане, особено при малки и средни предприятия. За целта ще лансираме една конкретна програма за малките и средни предприятия, която може да намерите на вебсайта на 23 езика. Е, ще говорим за чатбокс за 23 езика, търсачки и други ще търсим начини да улесним прилагането на интелектуална собственост на такива права. Както казах, този план ще е двигател за по-амбициозни промени, стига да има политическа и институционална воля за това. Например, този план и е, СП 2025 е, ще рационализира изпълнението на редица инициативи е, на европейско равнище. Това може да стане чрез напредничави информационни инструменти и бюра за помощ, като се използва част от натрупания излишък на, на службата. Това се отнася не само до инициативи, свързани с малки и средни предприятия, но и с финансирани от ЕС проекти, с, свързани с интелектуални права, както Китай, Африка и други, които е, представляват интерес за европейските фирми. Сега накратко е, казах е, за трите двигателни сили. Е, те са много важни в този план. Даваме си сметка, че технологията се променя и ние ще трябва непрекъснато да разчитаме на хората, това отношение. Третата, третия двигател е, е на СП 2025 е по-скоро вътрешен. Само ще кажа, че предвид успеш, успеха на е, нашата служба с е, принципа на самофинансиране е много важно да се старим, стрема, е, да се продължим да се стремим да бъдем още по-прозрачни и е, е, да се отчитаме е, по-прецизно. Имаме инструменти, които са предназначени за планиране, отчет, е, управление и така нататък. Е, възможното прилагане на анализи на данни ще се анализира с цел те да се прилагат в процедурите на е, службата ни предвид информацията, отчетността и анализа. Службата ще отговаря на високите стандарти на вътрешен контрол и мерки с борба с финансовите измами, и, за да гарантира сигурност на и служителите, и клиентите Ударението ще бъде върху е, обучение през учене през целия живот. Ще се използваме от цифровата ера, за да е, създадем едно устойчиво работно място е, е за бъдеще. Все повече ще наблягаме на това да се инсталират нови технически средства, които ще е, ни помагат. Една от основните ни цели е да съкретим е, карбоновата ни е отпечатък и разбира се, е, за това е необходимо е, сътрудничество. Това са важни предизвикателства, но трябва да ви веря, че е, нашия персонал е ангажиран, ще бъде гъвкав и с чувство за отговорност ще работи по този план и съм убеден, че те ще поемат новите предизвикателства по същия начин. График е за следващия стратегически план е, след е, консултациите във втората тримесечие на тази година, този план бе представен плана на управителния съвет през юни и получи широка подкрепа, след което стратегическия план бе адаптиран в втор... и се проведе втора тур консултации. След като получихме съответните е, обратна връзка и анализирахме мненията, окончателният вариант на плана ще бъде одобрен през ноември след и ще започне да се прилага е, от юли до година. Европейския парламент е представен е, в управителния съвет и има своите отговорности, очаква в е, вземането на решение по този план. Важно за нашата служба е да имаме подкрепата на вашата комисия на ноеврийското заседание. Нивото на амбиция в този документ е достатъчно високо, но с помощта и на пътствията на европейските институции ще отидем по-далеч. СП 2025 е рамка за много мерки, някои от които изискват институционална подкрепа е, и помощ е, чрез законодателни действия. Ще се спра само на две, е, два приоритета в СП 2025, където е необходима повече координация, повече съдействие за малките седни предприятия. Ако искаме те да се възползват напълно от правата на интелектуална собственост, трябва да упростим нещата за тях. МСП не са е, не трябва да отговарят е, е, на тях, е, е, на тях им, на различни е, служби, на тях им трябва един партньор с когото, един център, към който да се обръща. Това се отнася не само до дизайн на търговската марка, но географските указания, авторско право, Всъщност, е, нашата служба наистина е, е подходяща за тази, да играе тази роля на е, едно е, бюро. Е, в областта на проектите, например, е, на дизайна, потребителите е, продължават да разчитат на нашите действия. Ние сме готови да помогнем, особено тъй като правата за дизайн са много достъпни и би трябвало да бъдат още по-достъпни за малки и средни предприятия. Дами и господа, членове на комисията, госпожо председател, СП 2025 всъщност чертая посоката, по която ще вървим. Тя ще помогне да изпълним приоритетите в областта на интелектуалната собственост и това ще стане заедно с вашите институции. Последните пет години нашата служба поема все повече отговорности в областта на интелектуалната собственост, за да засили своята добавената стойност от своята дейност и конкурентоспособността. Правим го при нулев разход от европейския бюджет и нашия модел за самофинансиране наистина е пример за подражание. С ваша помощ и е, законодателна дейност е, тази този успех може да се прехвърли и към други, свързани с интелектуалната собственост сфери в бъдеще. И аз мисля, че SP е, 2025 ще е един инструмент в, тази, в този смисъл. И накрая, е, предвид намерението на нашата служба да засили взаимодействието с институциите, ние приветстваме възможността да отидем по-далеч от е, необходимия е, формален обмен на мнения и да предлагаме и да предоставяме актуална информация веднъж в годината пред вашата комисия. Също така сте добре дошли да дойдете на място да видите как работят хиляда души, които са на персонала на нашата агенция в Аликанте, е, целта на които е да предоставят първокласни е, е, услуги на нашите потребители. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси, ако имате.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 Uh, we will continue to animate uh, uh, debate on uh, infringements in general. И така. Uh, uh, разпространяваме информация за нарушенията, в частност за имитираните стоки, защото тук говорим не само за защита на интелектуалната собственост, но и за отражение върху здравето и живота на хората. Да кажем, имитирани лекарства. Ние сме се натъквали на случаи, в които мляко на прах, използвано за промишлени цели, се препакетира и се продава като хумана. Това са опасни прецеденти и за това провеждаме и една много обширна програма с Европол и с националните правоохранителни органи, като се опитваме да изкореним подобни явления. Надявам се, че за тези въпроси тези отговори са достатъчни. Благодаря много. Следващата колега. Ja, vielen herzlichen Dank für die Präsentation. Ich schließe mich благодаря много за направеното изложение. Благодаря ви за това, че ни запознахте с новите предизвикателства, които ще бъдат част от бъдещата ви работа и с стратегическия план. Много е радващо това, че малките и средните предприятия заемат особено място в този план – за това, че мислите за това как те да се възползват от интелектуалната собственост. Малките и средните предприятия реално имат най-големи проблеми, когато регистрират и защитават своята интелектуална собственост. И за това е много важно да мислим в тази посока за изкуствения разум – Според вас, как ще се развият в времето нещата? В какъв срок малките и средните предприятия ще могат да регистрират права във връзка с изкуствения интелект? крайна сметка малките и средни предприятия би трябвало да гарантират качеството на своите продукти и да не допускат тяхното имитиране. Това е голямо предизвикателство за тях. Има ли други инструменти, които могат да бъдат прилагани? сътрудничество с Европол, вие го споменахте, но има ли други неща, които могат да се предложат като ответни мерки? И искам да ви благодаря за сътрудничеството ви с нашата комисия. Благодаря ви. По отношение на малките и средни предприятия, на основата на проучванията, които сме правили по темата, вече имаме доста добра представа с какви проблеми се сблъскват те. Основните проблеми явно са свързани с това, че липсва добро разбиране на правата на интелектуална собственост, на тяхната ценност сред малките и средните предприятия. Неодавна направихме проучвания между хиляда малки и средни предприятия, половината от тях титуляри на права на интелектуална собственост, останалата половина без такива права. Искахме е, да знаем е, защо са се регистрирали и е, какво би ги тласнало към регистрация. 60% от тези, които са се регистрирали, отговориха, че регистрацията им е полезна за да предотвратят нарушение на правата на интелектуална собственост, които притежават. Също така споменаха правната сигурност, която проистича от регистрацията и положителното отражение на такава регистрация върху имиджа на в съответното дружество. Е, сред дружествата, които не притежават такива права, е, тази липса на регистрации се дължи преди всичко на е, липсата на познания за системата и разходите за съдебни процеси. Не толкова разходите за регистрация, защото за 850 евро можете да регистрирате марка, която за 10 години да ви гарантира защита на територията на целия Европейски съюз, което си струва парите, бих казал. Но е, когато настъпи нарушение и трябва да бъдат защитени тези права по съдебен ред, Или пък битката, която трябва да водите с дружества, които се противопоставят на вашата регистрация на права, всичко това струва много скъпо. И именно с този проблем трябва да се справим. Как се отнасяме ние? От гледна точка на информацията, смятам, че всички сме до някъде жертва на прекалената информация, която ни залива. Тя е толкова обемна, че вече е лишена от структура – Само в Европейския съюз има няколко стотин инициативи, които са свързани с повече от 2000 уебсайта. Някои от тях вече не са достъпни, други са устарели и не се актуализират. Ако желаете, пър трябва да се направи картография на това, което съществува, на това, което все още е релевантно и да се направи един списък на информацията, която все още е относима, която все още си струва да бъде познавана. Това е първата крачка, която трябва да направим. След това, като установим коя информация е релевантна, трябва да я разпространим включително чрез превод. Както казах в изложението си, ние сме в една мрежа, работим в една мрежа с националните патентни ведомства. И трябва да съчетаем това, което ние правим с дейност на национално ниво, за да можем да привлечем малките и средни предприятия към системата. Сега е, това привличане не може да стане като е, организирате една конференция в Националното патентно ведомство. Не, трябва да посетите държавата, да се срещнете с Камерата на нотариусите, е, с Сдруженията на малки и средни предприятия, с търговските камери и така да разпространите информация. Ако едно предприятие реши е, да се регистрира, трябва да има решение е, на въпроса за споровете по време на процеса на регистрация, като тук се дава предимство на альтернативните способи за решаване на спорове. Медиация, например а не решаване на споровете по съдебен ред. Е, нещо, което може да се използва, разбира се, и арбитражът, защото спорове има не само за търговските марки, а и за наименования на дружествата, и за наименования на домейни в интернет. Ние в момента нямаме компетенции в тези две сфери. И тук можем да се обърнем към посредници, които да предлагат услуги. и съответно към тях да насочим малките и средните предприятия за разрешаване на споровете им. Да им кажем, ако желаете да се регистрирате и се натъкнете на проблеми в процеса на регистрация, тези проблеми могат да бъдат решени по един какъв си извън съдебен ред. И след това на ниво Европейски съюз сме успели да се превърнем в нещо като фактически координатор на борбата с нарушенията. Сътрудничим си с Европол, Евроюст, СЕПОЛ, Интерпол, с генерална дирекция Таксуд в Европейската комисия. Сътрудничим си с много широк кръг субекти – и се координираме добре на европейско ниво. Когато обаче трябва на национално ниво да защитите правото си, вие трябва да сезирате съд, съдебен орган. Трябва да сезирате съдебен орган, а някой път и прокурор, който няма много задълбочено разбиране по материята на интелектуалната собственост. И тук националните патентни ведомства и други органи за защита на национално на интелектуалната собственост са призвани да играят ролята на координатор. Независимо дали имат конкретни правомощия да осъществяват защита, те могат да разпространяват информация, да предлагат обучение, да кажем съвместно с СЕПОЛ да бъде извършвано обучение на полицейските органи. И също така да се, е необходимо да се направи връзка между е, националните бази данни и нашите бази данни. Е, да се подава актуална информация, например, за имитираните продукти. Смятам, че по този начин много добре можем да допринесем за защита на е, правата на интелектуална собственост. Благодаря, господин Фолкин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви най-сърдечно за представената информация. Вие отговорихте на повечето от въпросите, които бях си е, маркирал, но наистина вие представяте дейността много е, активна е, и е, много амбициозна е, е вашата програма и вашия план. Надявам се да продължите в тази насока. Това е много надеждаващо. Е, хубаво е че е, и е важно да се провеждат такива кампании за сенсибилизиране, за насочване на внимание към проблемите, защото в има какво да се направи в световен мащаб по отношение международната, е, интелектуалната е, собственост, правата на интелектуална собственост. Той е проблем на моменти е, се пренебрегва и е, затова е хубаво да има ускорени процедури, опростени, е, чрез е, цифровизацията или въобще всичко е, това, което позволяват съвременните средства. за да се или съответно да се наказват, санкционират нарушителите. Ние, разбира се, ще се вземем с и ще направим, което е по силите ни в законодателната сфера. Трябва да се работи още по механизмите за посредничество, за при решаване на спорове. защото е, традиционната е, стандартната процедура обикновено е, се протака доста дълго, продължава доста дълго. Стратегически планове, да, е, хубаво е да има такива и добре е да бъдат още по-амбициозни, да се поставят още по-амбициозни цели, да се поемат нови, да се търсят нови отговори, нови решения, е, особено Доколко обаче е, може да се оптимизира във вътрешен план е, работата и процедурите, заслужава да се помисли допълнително. По всички тези въпроси наистина е, трябва да работим още по-амбициозно. Вече доста неща са направени, но разбира се, промени в правната уредба, допълнителни услуги, които новата правна уредба налага. Готови сме да се заемем с това, но ще ни трябва съответно да се е, съответните е, задачи, които да се набележат, които да изпълняваме в сътрудничество с комисията и колкото по-бързо стане това, толкова по-добре. Thank you very much, Mr. Voss. Много ви благодаря, господин Вос. За продължаването с нивото на амбициите, да, мога да ви уверя, че сме амбициозни и това е свързано и с осъзнаването на това, че е добре да се избягват правни спорове и че има начини за това. Това е нещо, за което говорихме. Може би е добре да се върнем към технологията, защото тя е в сърцето на това, с което ще се занимаваме през следващите години. Всъщност, що се отнася до технологията, имаме един триаспектен подход. Първо, ние се обръщаме към заинтересованите страни, към националните поделения. Всички говорят за изкуствен интелект и за новите технологии, но всъщност никой не знае какво точно те могат да предложат. Така че искам да създам една мрежа от хората, които се занимават с информационни технологии и с службите за интелектуална собственост и да съберем също така идеи. Ние не сме монополист в това, що се отнася до генериране идеи и решения. Така че заедно с националните служби можем да започнем един общ проект. Това е първият аспект. Второто е съсредоточаване върху осигуряване на изпълнението, заедно с една обсерватория и също така чрез осигуряване на необходими технологии за съответните органи. Например, миналата година разглеждахме технология за проследяване, информация за проследяване на даден продукт от производството, превоз, митниците, продавачите на дребно и накрая самия граждани и след това и вторичната продажба от страна на този гражданин, успяхме много добре да го обсъдим с обсерваторията и унези в Европейската комисия, които се занимават с блокчейн, така че започнахме с тази програма, която наричаме цифров близнак, програма за проследяване на продукта през целия му живот. Един друг пример – е регистъра на интелектуалната собственост за блокчейн, защото регистърът, разбира се, е хубаво нещо, но само ако данните в него са непокътнати, са целостни. И тук не става дума само за неоторизиран достъп или манипулиране на данни, но за това, че трябва да събира данни, които могат наистина да предложат решения, свързани с блокчейн технологиите. Също така, както казах, започнахме програма с факултетите по информатика в няколко университета. Там предлагаме възможности на студентите да дойдат при нас и да ни помогнат да намерим технологични решения. За нас това е от жизнено важно значение, защото, както знаете, ние се самофинансиране, но разходите за заплати автоматично нараства с 3-5% в годината, в зависимост от индексацията, повишаване в длъжностите и нататък. И ако не намерим решение на това, ще се сблъскаме с проблеми. И за сега технологията наистина много ни помагат да бъдем ефикасни. Аз вече говорих за езиците, но също така рационалното използване на ресурсите. Работим по един инструмент, автоматизиран инструмент за подготвяне на решения. Подготвяме един такъв документ, който би могъл да помага при изготвянето на запитвания до съдилищата и инвестираме 30 милиона годишно за информационни технологии, 2,5 от тях са изцяло за киберсигурността, защото също така обръщаме важно, голямо внимание на този аспект. Благодаря. Един въпрос от мен. Беше много добре да чуем за вашите контакти с университетите, за да се повиши капацитета на вашия персонал от гледна точка на технологиите, да могат да се създават иновационни решения, но от тази гледна точка на връзка с университетите, дали това може да ви помогне да разпространявате вашите послания сред малките и средни предприятия за ценността на правата за интелектуална собственост? Защото, разбира се, нашите служби много добре работят, но все пак малките и средни предприятия могат да потънат този поток от информация. Дали вие мислите и за това измерение? Да, работим по това. Защото програмата за МСП е потенциално толкова мащабна, не можем да започнем с един замах да започнем да решаваме всичко. Едно нещо, което ще направим в самото начало, е да определим заедно с Европейската комисия два или три технологични сектора, в които МСП работят много активно в областта на правата за интелектуална собственост, интелектуалната собственост. И разбира се, също така не можем да се вземем с много страни едновременно, но ще започнем с две или три страни да реализираме пилотни проекти, да ги разширим, ако пилотните проекти не проработят, да изоставим тези идеи. Така че университетите наистина работят и има такива сфери, които са свързани с високи технологии. Университетите много често са нещо като инкубатор с малките и средни предприятия. Следващия колега има въпрос. Не знае дали, може би го казахте, аз съм дошъл по-късно. Но в случай на Брексит, например,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 Става дума за трансграничните съливания, преобразувани, разделени, проучване на коригентума във връзка с лицата сигнализиращи за нередности и географските обозначения. Трябва да се отчете, че политическото споразумение беше е, достигнато едва през март и за това не може да бъде внесено тогава в пленарна зал. Ние трябва да получим като комисия Юри окончателния текст и ако сме доволни да внесем този текст в пленарна зала. Моля, обърнете внимание, че точка от преамбюла 31 беше върната в текста. Ако всички са съгласни с това, това е резултат от политическо споразумение, то тогава ние можем в пленарна зала да внесем този коригендум. Виждам, че няма възражения. Така че приемаме, че можем да внесем в пленарна зала този коригентум. Няма нищо по точка 5 днес. Точка 6 ще се разгледа при закрити врата, затова обявявам двуминутна пауза, за да може да се спре излъчването по интернет. Благодаря ви.